przewodniczący! Председателят. Е, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Дами и господа, подновявам заседанието. Протокола от заседанието от вчера е на разположение. Имате ли коментари по него? Не. Значи е прият. Следващата точка от дневния ред са въпросите към председателя на Европейската комисия. За втори път разполагаме с тази възможност. Правилата са следните. Една минута въпрос, една минута отговор. Възможност за допълнителен въпрос 30 секунди и допълнителен отговор 30 секунди. По всяка една от темите, които желаят да засегнат политическите групи. Следващата част на изслушването ще е на тема заетост в Европейския съюз. Регламентът е следния една минута на въпрос и една минута на отговор от господин Барозо. Първият въпрос ще бъде зададен от представителя на НП, господин Маркас. Имате думата. Центърът са Европейската стратегия Европа 2020 година търси подходящи мерки за извеждане на Гърция от кризата в рамките на съществуващите договори. От друга страна, ние знаем, че в рамките на протекционизма се търсят също различни решения. Ние сме наясно с тези проблеми и смятаме, че би трябвало да се определят целите, да се създадат и съответните инструменти, за да можем да действаме ефективно. Благодаря ви, господин председател. Вие имате думата. Изненадващо е, че някои национални политици се разглеждат Лисабонския договор като междуправителен договор. Целта на Лисабонския договор е да увеличи европейското измерение, да увеличи правомощията на Европейския парламент, да се вземат решения с квалифицирано множество, да се увеличи е, дейността на Европейския съюз по отношение на външните дейности, така че всичко това е много изненадващо, но се случва. И функцията на комисията е да бъде пазител на договорите. Това е съгласно член 17 от Лисабонския договор. Целта е да се защитава правото на Европейския съюз, защото е, тук говорим за един съюз, който се базира на общото право. И освен това, целта, другите функции на комисията са да подема инициативи в своите политически насоки. Говоря за специални отношения с парламента и възнамерявам да ги направя действителност. Благодаря. Допълнителен въпрос. Комисарят Оли Рен е, предложи в Мадрид пакет с мерки за започна дебат, е, но на първо място като че ли излезе въпроса с санкциите. Аз лично смятам, че това е лош сигнал. Би трябвало на първо място да поставим общите цели, общите проекти, общите инструменти. Това е, е пакетът, от който се нуждаем на първо място, а след това ще говорим вече естествено и за санкциите в рамките на е, солидарната отговорност. Разбира се, все още няма взето решение, но е имало дебат, е, първи дебат с външните министри. Комисията ще излезе с съобщение следващия месец за по-стабилното економическо управление с е, повече съсредоточаване на предпазните мерки и ще разгледаме мерките, свързани с, с разрешаването на кризата, но ще се съсредоточим основно върху същността на нещата. Смятаме, че в рамките на настоящия договор може да се направи много повече по отношение на надзора на европейската валута и на... Благодаря много, казва председателят. От е, името на групата на социалистите и демократи, е, Мартин Шулц има думата. Господин председател, според член 125 на договора се предвижда клауза, забраняваща на държавите членки да поемат дълговете на други държави членки. Какво е мнението ви по въпроса за това, че сегашния пакет, подготвен за Гърция, води до това, например, Федерална република Германия да отпуска заем при процент 5 5% лихва, а да взема заеми при процент и половина. Това би, на... би стигнало до 620 милиарда е, печалба. Не бива една държава да печели от това, че друга държава членка е задлъжняла този механизъм, е напълно недопустим. Ще разговаряте ли с немското правителство по този въпрос? Uh, Вярно, господин Шулц, че Лисабонският договор не позволява така нареченото рефинансиране от страна държавите членки, но комисията смята, че Мерките предприяти до сега са напълно съвместими с Лисабонския договор. Знам, че такът дискусии по този въпрос, особено в Германия, но знам и твърдя, че тази интерпретация е грешна. А това, което ние възнамеряваме, не е да покриваме дълговете, а да, ко... да осигурим координация е, на дълговете и е, заемите. Това беше решение, което до което стигнахме след продължителни дискусии с държавите членки. И това е нещо, което напълно спазва разпоредбите на Лисабонския договор. Смятам, че е изключително странно да не могат да се намерят решения за солидарност за Латвия, Унгария, Румъния, пък да могат да се намерят за Гърция. Председателят. Разбирам, господин председателю на комисията, че се опитвате да се измъкнете от въпроса ми, който е неприятен. Нека да го повторя. Най-малкото съществува възможността държави членки, които могат да вземат заем при по-добри е, лихвени условия, да реализират печалба от това, че друга държава членка е задлъжняла. А клаузата Бел-аут забранява това. Готов ли сте да разговаряте с госпожа Меркел по този въпрос? About... Вижте, говорил съм с този въпрос с много лидери последните седмици и Честно казано, господин Шулц, това бе единственото възможно решение. Още от самото начало комисията искаше по-конкретен знак за солидарност с Гърция. Разбира се, при пълно зачитане на принципа на отговорност. Но това, което трябва да направим сега, е да направим всичко, което можем, за да може в Гърция финансирането да се върне отново към пазарните принципи. И решението бе да се а, предоставят а, кредити, като се спазят критериите за еврозоната. Господин Ферхоштад от името на АЛДЕ има думата. Нека първо да се спрем на недопускането на бейл-аут. В договора се казва, че държавата не е задължена да поеме дълговете, но не се казва, че е забранено да се предоставят или поемат задължения. Тоест, трябва да осъзнаем, че няма задължение и всичко, което се предприема в тази посока, би трябвало да се основава на договора. Седем е, е максималната граница за лихвите. Поне това се предвижда за германската помощ, е, естествено трябва да имаме предвид е, и стратегията Европа 2020 и договора. Така че е, какво предвиждате, господин председател? Кое ще започнете с реформите в допълнение на всичко това, което господин Оли Рен вече представи като програма? Председателят на комисията. Благодаря, господин Феховстат. Аз казах вече и в отговора си е, на въпроса на господин Шулц. Въпроса, който задавате, е, се отнася до действията на госпожа Меркел и би трябвало да отправите въпросите си към нея. Аз говоря от името на комисията. А ние вече предложихме едно решение, е, което се съобразява с договорните разпоредби. През следващия месец ще бъдат е, представени конкретни предложения. През е, следващият месец ще има съобщение и за засиленото е, управление в Европа ще има и съвет на министрите, така че през май вече ще сте наясно с посоката на действията, които предвиждаме в рамките на еврозоната и за Европейския съюз като цяло. Господин Ферховстат, какво ще кажете за Европейския валутен фонд? Това част ли е от вашето предложение? Председателят на комисията. Да, Съвсем конкретно по отношение на Европейския валутен фонд ще ви кажа, ние не мислим за създаването на нова институция. По принцип аз мятам, че това е добра идея, но няма такова решение на състава на комисията. Но аз мисля, че е, по принцип трябва да търсим решенията по пътя на солидарността. Между държавите членки естествено трябва да разгледаме всички възможности, за да засилим е, помощта, е, взаимната помощ и за да постигаме по-добри резултати в бъдеще. Господин председател, бих искал Щеше ми се тук да има председател на комисията, който да може да каже на Германия да дава заеми по лих, с лихви, как, каквито намери за добре. Но въпросът ми е друг. От 2008 година се говори срещу пиратството, фалшификациите. През марта имаше резолюция на Европейския парламент по този въпрос ставаше въпрос за преговорите акта, които да се ограничат в областта на фалшификациите. Беше предвидено след една година да бъде направена първата оценка и след срещата на върха в Нова Зеландия да се представят първите резултати. Това, което ви питам, кой бави нещата? Ако парламентът беше включен по-силно в преговорите. Ако преговорите бяха по-прозрачни, то щеше да бъде друга ситуацията, а сега бихме изпаднали в положението, което имаме с SWIFT. Дайте ни текстовете, по които се преговаря, за да можем да ги представим и на големите компании. Председателят на комисията. Уважавам дълбоко парламента, господин Кон Бендит. Това е и причината, поради която комисията държи да има възможност да се публикуват текстовете, по които се преговаря. Това ще стане утре, 21 април, както знаете преговорите започнаха преди влизането в сила на Лисабонския договор, както вероятно също знаете. И естествено, че възнамеряваме да включим парламента в целия процес много по-сериозно. Комисията е за а, усилена роля на Европейския парламент. Господин Кон Бендит, господин председателю, моля ви не ни хвърляйте прах в очите. След като не публикувате текстовете и не се грижите за прозрачност, не е необходимо да продължавате да, да преговаряте. Е, не става въпрос да попитате партньорите си дали можете да публикувате, а сте длъжни да публикувате, иначе парламентът никога няма да застане зад гърба ви. Сега вече е в сила Лисабонския договор, той ви задължава да бъдете прозрачни пред парламента, защото в крайна сметка зависите от одобрението на парламента момента, а по сегашните текстове това съвсем не е сигурно. Euh, е, е, за влизането в сила на Лисабонския договор вече казах, аз съм за засилване на ролята на Европейския парламент, включително и в областта, за която говорим. Публикацията ще бъде утре но за целта все пак е необходимо одобрението на, на партньорите на международната арена. Има текстове, които са с по-чувствителен характер, по-деликатен характер, за които трябва да се поиска съгласието на партньорите, но ние също държим парламентът да бъде информиран. Тимоти Киркоп, консерватисти и реформаторши. Благодаря, господин Киркъп. Има думата от името на европейските консерватори и реформисти. Господин е, председател, през март се говори за преработване на директивата на работното време. Идеята беше е, да няма възможност е, за неучастие. Както си спомняте, британските депутати гласуваха против не, възможността за неучастие, въпреки желанието на тяхното правителство. Е, иска се повече възможност за гъвкаво работно време. Ще предложи ли комисията директива, която да зачита правото е, на неучастие на дадени държави членки? Благодаря. Аз нямам е, проект законодателно предложение в джоба си, но ням, и затова няма как да говорим за фиксирани представи за, на организацията на работното време. В момента такът преговори, ще бъдат изслушани социалните партньори. Целта е да се защитят служителите и работниците от прекалено дълго работно време и да има достатъчно гъвкавост, за да може да се съвместява работния живот с семейния и е, личен живот и за да може да работят добре малките и средни предприятия. Необходимо ни е решението, господин Кирков, защото има дела в е, съда, които ни задължават да намерим решение. Ще намерим възможно на, е, най-шир... Е, решението с възможно най-широка подкрепа, за да преразгледаме директивата. Разбирам, е, че председателят Барозо не иска предварително да предполага какви ще са е, резултатите от преговорите, но има 3 милиона души в Великобритания, е, които е, в момента се възползват от тази възможност на Великобритания да не участва в тези разпоредби и те разчитат на председателя Бараза. Надявам се, че те няма да бъдат подведени така, както са били подведени по-рано. Вие сте много мил, господин Киркоп, но всъщност, е, с изключение на Велико... Е, е, освен Великобритания, има и 26 други държави членки в Европейския съюз. И въпреки, че разбирам вашата загриженост, на мен ми се налага да изслушам и е, други важни съображения. Много е сложен е този въпрос, много чувствителен и трябва да намерим подходящия баланс между гъвкавостта и е, по-леката организация за малките и средни предприятия и от друга страна защитата на работниците. Именно това се опитваме да направим и затова призоваваме и социалните пред... партньори да излязат с конструктивни предложения. Благодаря господин Биски от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Господин Баросо, вие говорихте за това, което планирате. Обсъдихте го тук е, с парламента. Казахте, че е, бихте желали да изпреварите критичните бележки и коментари. Имам следния въпрос. През последно време говорим много за кризата финансовата и банковата криза. Но сега бих казал, че напоследък не забелязваме особени промени в поведението на банките. Смятате ли, че комисията е предприела достатъчно мерки, за да се пребори с всичко това, което доведе до финансова и банкова криза, така че да се промени поведението на банките? Благодаря. Днес представихме в работната си програма своите действия в финансовия отрасъл. Голяма част от тези действия вече са предприяти, но и много важни от тях остават е, и те първа ще се предприемат. Съжалявам, че в някои случаи нивото на амбициозност на мерките бе е, понижено от държавите членки, особено що се отнася до надзорната дейност, въпрос, който се обсъжда и тук в парламента. Но има предложения, има пълен списък предложения, който аз представих днес на парламента. Но има и конкретни въпроси, които могат да се е, разгледат. Ето, например, аз подкрепям идеята за е, танкса за бан- банковите транзакции. Смятам, че банковата индустрия след всички проблеми, които създаде на економиката ни, може е, да се включи в изграждането на бъдещето на нашата економика. Това е много важен отрасъл в економиката и смятаме, е, че са необходими малко повече мерки, за да се възстанови доверието в финансовия отрасъл. Отново господин Биски. Е, Шефът на Deutsche Bank, е, господин Акерман, е, говори за печалба в, процент, в размер на 95%. Е, смятате ли, че това не отговаря в никакъв случай на амбициите на комисията и на европейските институции? Става дума за господин Акерман, който е председател на управителния съвет на Deutsche Bank, не за случайна личност. Какво бихте предприели в този случай? Извинявам се много, не съм проследил изявленията на председателя на Deutsche Bank, така че не мога да коментирам по изявления, които не познавам. Благодаря Европа на свободата на демокрацията е представена от Уилям Дартмут. Тъй като финансовата криза всъщност бе криза на кредитите и криза на банковата система, която започна от големите търговски банки. Royal Bank of Scotland, Fortis, АКБ и други. Приемате ли в такъв случай, че а, директивата за альтернативно управление на банките е една лоша инициатива от страна на комисията, която е насочена към а, грешната цел? Господин Барозо, нищо подобно. Смятам, че това е отлична инициатива. Целта на тази инициатива е да се възстанови доверието в един от най-важните отрасли на економиката, а именно финансовите пазари. Много важно е хората да имат доверие в финансовите пазари. Нека да сме е, честни. В момента има проблем с доверието в финансовите пазари, е, което проистече от е, безотговорното поведение на някои от важните участници на тези пазари. Е, във връзка не само с е, някои банки в Европа, но и във връзка с това, което се случи в Съединените щати. И така, целта тук е да се намери най-добрият баланс. Не да се затрудни работата на финансовата система, а напротив, да се изгради доверие в финансовата система, защото тя има нужда от това доверие, за да може да финансира економиката. Господин Дартмут, господин председател, как ще може директивата за управителите на альтернативните финансови инвестиционни фондове е, да бъде използвана е, за е, тази цел. Съжалявам, казва председателят Барозо, не съм съгласен, че проблемът е основно с големите банки. Напротив, в Съединените щати проблемът не възникна в големите банки. Там проблемът възникна в нетърговските банки, в инвестиционните фондове и в хедж фондовете. Не можем да се съгласим, че основният происход е бил банките. Някои от най-големите търговски банки по никакъв начин не участваха в началото на тази криза. Имаше безотговорно поведение в някои части на финансови отрасъл и смятаме, че най-добре е да се намери съответното, възможно най-подходящо равнище на финансово регулиране. Благодаря от името на независимите депутати. Андрю Уилям Бронс. Благодаря, господин председател. Европейската служба за външни действия ще отговаря за ще отговаря пред върховния представител. Съгласно член 18, върх... ролята на върховния представител е да ръководи европейската обща външна политика и политика за сигурност, както е, следва от мандата даден на върховния представител от съвета. Но има гласове за политическите групи в този парламент, които призовават комисията да играе много по-важна и решаваща роля в тази служба. Предлага се комисията да предостави поне 50% от служителите на службата за външни дейности и, че тази, и тази служба да не се влияе от държавите членки т.е. от е, съвета, така както аз разбирам е, тази, това твърдение. В крайна сметка, европейската външна политика е, се предлага да се ръководи от комисията и мандата от страна на съвета си е чиста иллюзия. Съгласен ли сте с мен? Председателят Барозо. В никакъв случай не съм съгласен с вас. Създаването на позицията е върховен представител е едно от най-важните решения в Лисабонския договор и целта е да се създадат междуправителствени компетенции и общности компетенции. За общата външна политика и политика за сигурност продължаваме да работим на междуправителствено равнище. Това е прерогатив на държавите членки. Но има и други компетенции, които са общности компетенции, които трябва да продължат да са общности компетенции и не трябва да отиват в междуправителствените компетенции. И така, върховният представител ще бъде и заместник председател на комисията и нейната задача ще бъде да комбинират тези две сфери на работа. И тук ще се работи и с комисията, и е, с съвета и смятам, че по този начин ще се постигне една много по-добре координирана външна политика на Лисабонския на, извинете, на, на Европейския съюз, за да защитаваме своите ценности в света. Виждам, а, че вие говорите като един борец за евроинтеграция. А, аз не съм такъв. И смятам, че Лисабонският договор сам по себе си е достатъчно лошо решение защото изключва е, все повече съвета от вземането на важните решения. Като председател на комисията по никакъв начин не бих е, предложил да, надх... да не зачитаме договорите, защото именно това е нашата задача да осигурим тяхното спазване. А в договора се предлага добър баланс, който трябва да се уважава. Лисабонския договор е напредък в сравнение с миналото. Вече имаме съвсем различни институции, за да се борим за общия интерес на Европа в света. И смятам, че е възможно при пълно зачитане на договора да постигнем това, което договорът има за цел да постигне с добро сътрудничество между всички институции и зачитане на държавите членки. Благодаря. С това приключихме първия кръг въпроси, а сега преминаваме към по-подробните въпроси по темата заетост в Европейския съюз. Господин Силвестрис има думата. Господин председател, аз съм от Южна Италия при нас економиката разчита на малките и средни предприятия, обощарството, текстилната индустрия и селското стопанство. Това са сектори, които изпитват големи затруднения поради ефтиния внос от Китай и азиатските страни. 13 евро струват производството на едни обувки в Италия, а в Китай десетократно по-малко. Също се отнася и до текстилните продукти. Нашите предприятия се борят да оцелеят, хиляди работни места се губят, стига се и до криза на потреблението. Защо нямаме мита? Защо нямаме данъци? В Китай производството е ефтино, защото 12 годишни деца работят 10 часа на ден, без да се, някой да се грижи за здравето им и без никакви социална осигуровка. И когато аз отида при избирателите си, трябва да им кажа какво прави Европа в условията на такава криза, в която се затварят толкова много предприятия и толкова хора губят работата си. Какво ще направите? Um, Разбирам вашата закриженост, да, действително тя е основателна. И за малките и средни предприятия трябва да се каже, че те са най-важният двигател на създаването на заетост в Европа. Сега, що се отнася до конкуренцията, която идва от други страни по света, където стандартите са по-низки и по отношение на трудовото право и по отношение на екологията, Смятам обаче, че решението не е да затваряме границите си, а по-скоро да насърчаваме другите страни да въведат по-добри стандарти. Това е въпрос, е, по който работим и в рамките на Г20 и в е, Международната организация по труда и това е част от нашия партньорски диалог. Смятам, че само ако има дъмпинг, може да се действа с антидъмпингови инструменти. Иначе не можем да затваряме границите, защото това ще бъде стъпка срещу самите нас. Благодаря много, господин председател. Господин Николао. Благодаря, господин председател. Във връзка с гръцкия проблем, който вече бе засегнат днес след обед, искам да посоча, че ние трябва да обсъдим много по-задълбочено и интенсивно този въпрос. Не само ние тук в парламента, а също и комисията и съвета трябва да отделят повече време според мен те в бъдеще трябва да отделят повече внимание на е, въпроси като гръцкия и да не се задоволяват единствено с технократски обяснения, защото основният елемент е, на Европа, Обединена Европа е именно, че се опитваме да надхвърлим националните граници. Става дума за стратегията за заетост е, и за създаване на повече работни места. Как е, комисията ще се справи с въпроса? Заетостта, както знаете, зависи от общата економическа ситуация. Трябва това да е съвсем ясно. Няма как да възстановим нивата на заетост, които сме имали преди кризата, преди да се върнем е, към състояние на повече економически растеж в Европа. И именно заради това насочваме усилията си към новите източници на економически растеж и се опитваме да възстановим онова количество, е, този растеж, който е от решаващо значение за Европейския съюз. Предложили сме в новата си стратегия е, за Европа до 2020 година е, нови стратегии, нови програми, но основната цел е да се възстановят условията за економически растеж, включително и доверието в економиката. Що се отнася до гръцката ситуация, много от проблемите там възникнаха поради липсата на доверие. И а, е, именно заради това се наложи корекцията на някои фискални дисбаланси. Следващия оратор има думата. No. Фредерик Дердел, Колегата Дердел. Господин председател, заетостта в Европа буди загриженост, както беше казано вече. През 2009 година много хора загубиха работните си места. Бедността все повече нараства. Около 17% от хората в Европа живеят под прага на бедността. Не смятате ли, че е необходима стратегия която да влезе в рамките на стратегията до 2020 година и то стратегия, която да дава предимство на работните места за сметка на конкуренцията и да дава предимство също и на така наречените зелени работни места, да се съсредоточи към младите хора, към възможностите те да намерят работа. Освен това, Фонда за глобализацията също изисква разработване на нова стратегия. Председателят на комисията. Да, всички проблеми, които засегнахте, се съдържат в стратегията 2020, в политическите насоки. Аз вече говорих за това. Наистина, стратегията представлява истинска промишлена и економическа политика за Европа, водеща до устойчивост и модернизация. Разбира се, че сме насочили вниманието си към младите хора, за които предвиждаме различни инициативи. Например, инициативата Youth on the Move, както и други образователни и в други области. Борба с бедността, борба с социалната изолация, всичко това се съдържа в стратегията 2020, защото борбата с безработицата е един от най-важните ни приоритети. По-нататъчното развитие на тази стратегия според нас ще доведе до решаващ напредък в борбата срещу е, безработицата. Серджо Коферат. Грация. Благодаря, господин председател. Знаете, че безработицата нараства последните години забелязваме тази тревожна тенденция. Независимо от това, че условията в е, отделните европейски държави са различни. Всички са единни, че най-малко две години ще ни бъдат необходими, за да започнем да забелязваме е, признаци на е, възстановяване на економиката, а най-малко 10%, 10 е, години ще бъдат необходими, за да говорим вече за напълно възстановена економика. И същевременно много хора в момента са застрашени от безработица. Ние не знаем дали младите хора е, ще намерят изобщо работно място, ще имат достъп до пазара на труда. Как е, бихме могли да обещаем е, едно сигурно бъдеще на младите хора в Европа. Нуждаем се от специфични програми именно за младежите в Европа. Прав сте своя анализ по отношение на, на ситуацията. И на практика положението продължава да се влушава, макар и с по-малка скорост от миналото. Виждаме все пак някои признаци на стабилизация в държавите членки, но минаха 9 месеца, отколко, откакто економиката започна да се възстановява дълбоката рецесия и ще отнема още известно време преди е, постепенното увеличаване на економическата дейност да обърне е, тенденциите. Затова нашия приоритет в момента е заетостта и особено заетостта сред младите – както вие казахте. 20%, над 20% от младите в Европа са безработни и за това стартирахме три инициативи. Две от тях вече са, спомен... бяха споменати и също така има и инициатива за младежка заетост. А също така се работи и за подобряване на професионалното образование и обучение чрез специални е, стажове и включително възможност за стажове в други държави членки. Греем Отсън има думата. Господин председател, миналата седмица Европейската фундация по климата стартира своята пътна карта за 2050 е, година. В тази пътна карта се предлагат три е, възможности за намаляване на емисиите е, на въглероден двуохид да 20% до 2020 можем да станем напълно а, ефективни в енергийните ресурси и да видим а, много повече заедост в нашата економика. Но всичко това може да бъде направено само на европейско равнище. Ще подеме ли а, комисията тази инициатива? Ще се опита ли да даде на Европейския съюз е, нов тласък е, с приемането на новите политически мерки. И вие, председател Барозо, ще използвате ли тази идея, за да насръчите държавите членки да предприемат необходимите действия? Известен ми е доклада на Европейската фундация за климата и действително по стратегията за 2020 година а, сме а, предложили инициативи, които имат за цел да разделят, а, да обвършат ресурсите и растежа, нещо, което е прехвърлено и в работната програма на комисията за периода след 2010 година. И целта на комисията е постепенен преход към нисковъглеродна и е, ефективна по отношение на климата и економика до 2050 година, като за тази цел има съответната рамка за политика и инвестиции. Смятаме, че мерките по отношение на промените в климата могат да създадат и допълнителна заетост, е, включително и е, от типа наричан зелена заетост. Госпожа Хелга Трупел има думата. Благодаря, господин председател. Google Books и iPad ще дават е, възможност да се прехвърлят е, много книги в дигитален формат. Е, това са електронните книги. Много от тези инициативи идват от Съединените щати. Какво прави Европейската комисия, за да насърчи дигитализирането на нашето европейско културно наследство тук, на европейския континент. Европеана, Европейската дигитална библиотека, се занимава с дигитализирането на колекциите на националните музеи и галерии, както и библиотеки. Това обаче изисква разрешение от страна на издателите и на авторите и има и трябва да се осигури, че е, е, това да имаме е, съответните съответния капацитет. Радвам се, че мога да ви съобща, че господин Морис Леви и госпожа Елизабет Лизамен и господин Жак Дедекер ще се занимават с тази задача. На тях ще им бъде поверена задачата да организират съхранението на европейското културно наследство, наследство чрез осигуряване на съответните мерки по отношение на правата на интелектуална собственост. Господин Чернецки има думата. Е, пане Przewodniczący комисии. Chciałem dowiedzieć się, jak... Господин председател на Европейската комисия, бих искал да разбера какво според вас ще бъде въздействието върху авиационния отрасъл на преустановяването на полетите през последните дни. В Financial Times днес пише, че блокирането на въздушното пространство е довело до това, че над 7 милиона пътници са блокирани и че тази криза струва 200 милиона долара дневно на авиацията. Много важен въпрос, крайна сметка. Вие не успяхте да присъствате е, на, на погребението в Краков. Първо, по отношение на погребението. Това е, е въпрос, който трябва да се отдели от другия въпрос. Аз изключително много уважавам президента Качински и направих всичко възможно да присъствам на неговото погребение. Изразявам своите съболезнования към близките на президента Качински и на всички загинали в тази е, трагична катастрофа. И не мога да разбера защо се използва това погребение като повод да се е, критикуват е, институциите. Направих всичко възможно, за да присъствам на това погребение, но е, много е, късно вечерта получих съобщение, че полетът, който бе специално организиран за целта от бългийските власти, няма как да излети. И така, нека да подчертая, че направих всичко възможно да изредя своята почет не само към загиналите в този трагичен инцидент, но и към Полша като цяло. Що се отнася до другия въпрос, господин председател, надявам се, че можете да ми дадете допълнителна минута за другия въпрос много добре си даваме сметка за последиците на проблема, който възниква на, поради изригването на вулкана. И правим всичко възможно, за да подпомогнем авиацията в Европа. Има сериозни економически загуби поради това, че е, полетите не могат да, да бъдат провеждани вече няколко дни. Търси се решение на кризата и има и прецедент. Това е кризата след 11 септември 2001 година. Така че вземат се всички възможни мерки, за да се облегчи положението. Благодаря. Господин Хунтис. Благодаря. Кири Барожо. Благодаря, господин председател. Господин Баросо, до 2006 година, съгласно официалните данни, е, безработицата е била между 8 и 9%. Независимо от Лисабонската стратегия, която бе посветена на въпросите на заетостта. Сега, в момента имаме безработица, която надхвърля 10%. Става дума за е, истинско изригване, за истински вулкан. Става дума не само за Гърция, става дума и за страни като Румъния и България, в които е, знаем, че Международният валутен фонд е много активен от години, но независимо от това безработицата остава вискофа, е, висока. Не смятате ли, че в е, усилията си да се преборите с кризата в тези страни и налагайки економии, вие всъщност може би не създавате заетост. С помощта на Международния валутен фонд едва ли се успява. Що се отнася до Гърция, решенията бяха взети от гръцките власти. Давате си сметка, че тази ситуация на макроекономически дисбаланс – в гръцката економика. е много неблагоприятна и за економическия растеж, и за заедостта. Смятам, че ако не възстановим доверието в обществените финанси в Гърция, няма как да се насърчат инвестициите и да се, да се увеличи заедостта. Именно заради това смятам, че не може и не е основателно да се противопоставят а, економически растеж и строгостта а, на приложението на мерките на макроекономическо равнище. Важно е а, е, от макроекономическа гледна точка да се постига баланс. Именно заради това е толкова важно за гръцката економика и за работещите в Гърция а, да се възстанови стабилността на публичните финанси. Благодаря, господин Пол Рубик. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е свързан с изригването на вулкана. А, става въпрос за финни праш, прашни частици и за а, въглеродния двоокис ще има последствия от това изригване? Имате ли представа какво трябва да се има предвид, за да не се застрашават работни места? Защото, например, нашата директива за фините прахови частици предвижда големи ограничения. Yeah. Uh, look, this uh, problem is certainly beyond control. Вижте, Вулканът не подлежи на контрол от страна на европейските институции или от страна на националните институции. Просто трябва да реагираме на последиците от изригването на този вулкан. Що се отнася до авиацията, казахме, че вече правим всичко възможно да установим какви са най-добрите мерки, като се ем, позоваваме и на прецедента от, 7, е, от 11 септември. Що се отнася до економическите последици, трудно е да се направи оценка все още, но мисля, че е добре да избягваме драматичните сценарии. Мисля, че най-важното в момента е да се насочим към облегчаването на щетите и да видим какво можем да направим на европейско равнище без да забравяме нещо много важно. На европейско равнище разполагаме с 1% от бюджета, който е на разположение в Европа. Останалите 99% от европейския бюджет всъщност се разходват в държавите членки. Затова не може да се очаква от Европейския съюз да направи повече от това, за което разполага с ресурси. Благодаря, господин Борис. Господин председател, Стратегията за 2020 година говорите за мерки по отношение на заетостта, за мерки по отношение на образованието, така че да има повече европейски граждани с висше образование. И бих искал да ви попитам тук дали Европейският социален фонд – и фондовете за научно-развойна дейност ще бъдат подкрепени от бъдещите бюджети, защото те са от огромно значение за иновациите и за създаването на повече заетост. Не смятате ли също, че е добре да инвестираме в микропредприятията, защото те са много добър начин за само създадени работни места. Да, както знаете, казва председателят Барозо, предложихме за програмата за 2020 година специални цели в образованието, включително борба срещу ранното отпадане от училище и по-голямо съсредоточаване върху висшето образование. Няма как да говорим за конкурентна способност на Европейския съюз без да говорим за образование. Именно заради това настояваме всички държави членки да, поставят, да си поставят съответните цели. Като а, говорим за мобилизиране на ресурсите, някои от тях идват от Европейския съюз, други от държавите членки. Все още а, плановете не са направени, но смятам, че трябва да бъдат предприяти мерки на европейско равнище в допълнение на мерките предприяти на национално равнище. Що се отнася до социалния фонд, вече от него се финансират да действия за младите хора, за специални стажове, професионални стажове. И именно това е нашата цел. Е, не можем да предвидим какви средства ще са на разположение за социалния фонд, но смятам, че е добре да продължат да се поддържат адекватни средства на ниво европейски инструменти. Благодаря. Господин председател, Вчера е, медиите информираха за закриване на заводите на Опел в Антверпен. Това е само едно от предприятията, които бяха закрити в последните месеци. През следващата седмица европейските синдикати е, организират редица е, прояви, е, на които ще се демонстрира срещу закриването на заводите, закриването на работни места. Европейците желаят е, сигурна работа, те желаят конкретни отговори днес, а не след пет години. Страхувам се, че до сега поне не сте особено конкретен в това отношение, включително и в документа Европа 2020. Документът не предлага конкретни е, мерки. Какво смятате да направите по отношение на стратегическите цели, които предвиждате? А как точно ще гарантирате работните места в бъдеще? Насоките по отношение на заедостта, разбира се, завишат зависят от общи економически растеж. Но възнамеряваме е, да засилим аспекта, свързан с заедостта в стратегиите за 2020 година. Има четири основни елемента, свързани е, с подобряване на образователните системи и участие на повече хора в висшето образование и други. И това са насоки, които ще бъдат провеждани от европейските институции и от националните правителства. Ясно е, че няма магическо решение за заетостта в Европа. Мерките, които като цяло се вземат по отношение на економически растеж, трябва да доведат до допълнителна заетост. Е, всичко това се отразява на потенциала на вътрешния пазар, на конкурентоспособността и така нататък. Що се отнася до автомобилната индустрия, знаем, че там имаше капацитет не само в Европа, но и в целия свят и а, за това а, се работи заедно и с а, синдикатите по този въпрос. Госпожа Такула. Kiitoksia, puhemies. Sorry, it's a mistake. Господин, председателят се извинява. Извинете, господин Такула. Virheet tuli tässä esittelyssä, mutta ei se керта ensimmäinen kerta mies. Нищо, а, а, никакъв проблем, господин председател. А, случило ми се друг път а, да правят грешки с моето име, но аз а, потвърждавам, че, а, че съм мъж и такъв възнамерявам да остана. Сега, що се отнася до а, а, стратегията за в бъдеще за заетостта, много от хората, които а, са съкратени поради кризата, са над 50 години. Много често говорим за това, че е добре да се увеличи пенсионната възраст и че е добре хората да работят по-дълго време. Говорим и за това, че ни трябват повече чуждестранни работници и смятам, че между всички тези твърдения има известни противоречия. Ако искаме да увеличим активната работна възраст, защо тогава не даваме достатъчно възможности за хората над 50 години да си намерят работа? Защо не предоставяме достатъчно възможности за младите хора да си наймат работа? И защо а, има толкова хора, които иммигрират в Европа? Не е ли добре в крайна сметка да се разберем, че младите, квалифицирани хора трябва да имат повече възможности да си намерят работа, за да не могат, за да не бъдат изключвани от обществото, нещо, което е много важно и струва много на нашето общество. Ако искаме да спечелим битката на, на конкурентоспособността в глобален план, това означава, че ни трябват повече хора, които работят повече, които работят по-дълго и по по способен начин. Смятам, че няма никакво противоречие между това да има по-висока пенсионна възраст и да има а, иммиграция. В Германия има 1 милион свободни работни места. В Великобритания има половин милион свободни работни места. Какво означава това? Означава, че има несъответствие между търсенето и предлагането на работа. Има какво да се направи в тези отрасли. Мисля, че и реформата на пенсиите може да помогне. Смятам, че държавите членки, които провежда традиционна пенсионна политика, не са си дали сметка, че много от хората предпочитат да се пенсионират по-рано. те не са си дали сметка, че е добре е за европейската конкурентна способност хората да работят до по-късно и смятам, че това е необходимо за конкурентоспособността на цяла Европа. Благодаря Йоанна Шкидлевска. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, в своето изказване днес казахте, че по отношение на заедостта, приоритетите на комисията включва това е хората, които рано са напуснали училище, е, да бъдат е, насърчени да си намерят работа. Цифрите на безработицата сред тази група е много висока. 40% например в Испания, 20% в Германия и много и в други страни. Важно е също така да се предостави достъп до стажове. Смятате ли, че можем да говорим, че когато се говори за програмата Леонардо да Винчи, всъщност там резултатите не са достатъчно добри. Как можем да се преборим с увеличаващата се безработица след, сред младите? Какво можете да предложите днес на младите в Европа, господин Бароза? Благодаря. Безработицата сред младите е един от най-сериозните проблеми в Европа. Е, тя надхвърля 20%. Именно заради това подехме три стрете, е, инициативи. Младост, младеща в движение и а, две други инициативи. Целта е да се преодолее въздействието на кризата върху заетостта при младите и да се подпомогнат младите хора да въз... развият съответните умения, които да им помогнат да си намерят да... работа. До 2020 година ще има още 60 милиона работни места, при които ще се иска висока квалификация. Ще бъдат на разположение 13,5 е, милиона евро е, от 2007 до 2013 година, които да насърчат тези мерки по заедостта. Затова може да се каже, че има мерки, които могат да се вземат на европейско равнище за борба с проблема на безработицата сред младите. Госпожа Елизабет Шетпъл. Господин председател, господин председател, трябва да ви възразя. Казахте, че се предприемат мерки за зелени работни места а, и че те са залегнали в стратегията 2020. Това просто не е вярно. Те просто са забравени в тази стратегия и се питам защо. Защото е пределно ясно, че ако искаме да подобрим положението с заетостта, екологизацията на економиката ни предлага големи възможности. Защо липсва този елемент в Европа 2020 и какво възнамерява да направи комисията за е, увеличаване на един е, потенциал от заетост в една устойчива економика? Това беше казано многократно вие като комисия какво ще направите за това? Нека да ви припомня, че именно комисията а, стартира пакета за промените в климата и енергийната ефективност и че а, винаги сме работили за създаването на работни места в отраслите, в които економиката може да бъде направена по-природосъобразна. Това е една от най-важните ни цели за в бъдеще и една от най-важните цели заложени в стратегията за 2020 година. Именно енергийните и климатични цели са заложени в тази е, стратегия. Говорим за, е, за стратегията 2020 20 и за да има 20% възобновяеми, енергия от възобновяеми източници, ние ще създадем работни места в отрасъла на възобновяемата енергетика. Именно заради това, това е една от основните ни цели. Е, растеж, е, развитие е, на економиката по един устойчив начин. Благодаря. Последният въпрос. Лиза Яконсари. Täällä on puhuttu aivan oikein paljon nuorista. Говорим за Европейския съюз. За, извинете, говорим за младите много тук, но нека да не забравяме, че и жените са засегнати и сериозно от економическата криза. Има все по-голям задължнялост в економиката, държавите членки орязват бюджетите си и много често се оказва, че тези орязани бюджети а, сягат области като образованието и здравеопазването, където работят преобладаващо жени. И така, господин Барозо, какво възнамерявате да направите в онези държави членки, които въпреки програмата за програмата 2020-2020, която настоява, че трябва да се положат специални усилия за човешките ресурси, образованието и здравеопазването, решават да направят, да урежат бюджетите в тези области. Какво ще правите с тези държави членки? Микрофон, моля. 9,3% е заедостта на е безработицата при жените през феврари 2010 година. При мъжете е почти същата, но е вярно, че за в бъдеще може да се очакват повече жени да се засегнат от орязването на бюджета, защото много от бюджетно финансираните области зависят от труда на разчитат на труда на жените. Именно заради това трябва да се предприемат мерки, така че жените да не бъдат ощетени от този преход. Е, целите, които обсъждахме в Европейския съвет, са такива, че е, целта да, да се насърчи е, заетостта и сред мъжете, и сред жените. И в някои държавите членки има много добър потенциал. Има такива държави членки, в които заетостта сред жените все още е много, много ниска в сравнение с тази пред мъжете. Благодаря, господин председател. Благодаря, че присъствахте тук а, е, е, на за да отговорите на въпросите на колегите от Европейския парламент. Благодаря ви, колеги, и за вашата активност. Ще се срещнем с председателя Барозо и следващия месец. Благодаря много.